си до Ямайка и затова използват бюджета за борба с климатичните изменения или в Мозамбик, но разбира се, там няма одит. Когато финансирането на Европейския съюз включва множество донори, тогава изпълнението се приема по подразбиране, но то не се проверява. Много от тези неща не са включени в грешката. Нека кажа следното. То е много простичко. Като не можете да аудитирате, не дейте да харчите. Благодаря ви. За минута и половина колегата Дойч. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Благодаря ви. Скъпи колеги, Европейската сметна палата е изключително важен пазител на фондовете на Европейския съюз. Всяка година разглеждаме годишният доклад за 11 път участвам в а, такова обсъждане, което дава началото на цялата процедура за освобождаване от отговорност. Отлично върши работата си Сметната палата и с нея поддържаме отлично сътрудничество. Що се отнася до откроилите се тенденции, можем да кажем, че те са положителни включително и в декларацията през 2018 година е 2,6% нивото на грешките. Госпожо председател, искам да добавя и още нещо. Като ръководител на унгарската делегация – в НЕП днес на 23 октомври ние отбелязваме годишнина от нашата революция през 1956 година. Това е ден на възпове... възпоменание на нашите герои. Сега госпожа Лоперс. Eh, Благодаря. През последните месеци толкова много слушаме за една определена държава е, и по един въпрос, така че направо забравихме, че има още 27 държави членки, които също имат нещо общо с бюджета. Искаме шанс за по-социална и по-зелена Европа. Многото неосвоени средства, многото милиарди, които са неосвоени, са проблем – има много държави, които биха се възползвали от тези средства, на които тези пари им трябват. За това, може би, е, трябва бюджета да се изгради по друг начин, така че да може по-интуитивно и по-лесно да се ползва. Нека през следващите 7 години да се постараем а, средствата да текат по-лесно и хората да имат по-лесен достъп. Маркус Пипер. Благодаря на а, а, колегите от Обединеното кралство. С тази полемика ще разделите и Обединеното кралство. Благодаря на Сметната палата, благодаря на. А, комисията. 2,6% е чудесен резултат. Много неща се подобриха единствено там, където Европа показва своето лице в регионите. Структурната политика се влуши. 5%, след 3% през предишната година е лош резултат за данокоплаците. И се питам дали комисията, пък и сметната палата отговарят на нашите изисквания за прозрачност. От години искаме да се посочват държавите, в които има проблеми. От години искаме ясно да се покажат дефицитите в черните, така да се овце. Да, наистина има опити за това. Правилото N плюс е, е, води до несигурност, средствата спират да текат комисията и сметната палата обаче бягат от е, отговорност и се крият зад статистики, които могат да бъдат тълкувани по най-различен начин. Трябва да поемем отговорност, защото заедно можем да подобрим нещата ще продължим да настояваме за повече прозрачност. Благодаря. Госпожа Грапини има думата за една минута. Доамна președintă, домnule președinte al Curții de Conturi, vreau să încep prin a aprecia raportul pe care l-ați prezentat, raportul pe 2018, fiind cuprinzător și. Искам да ви благодаря за отличния доклад за 2018 година. Всъщност ние трябва да ви похвалим за одитите в държавите членки, в е, трети страни. Всичко това даде своите плодове. Както виждаме, грешките са намалели. Вие в Сметната палата би трябвало да въведете стратегия за превенция. Може би Понякога грешките са оправдани, но най-добре е да ги предотвратяваме. Бих искала също така да уточня, че е, вие сте изготвили 41 отчета за агенциите, които са много ясни, като сте оповестили рекорден брой документи. Мога само да ви поздравя, ще използвам тези доклади. Колегата Лега. Благодаря, госпожо председател. Добре е да се чуе резултата от контрола на изразходването на средства на Европейския съюз. Има сектори, в които намаляват е, грешките, в други обаче се пилеят средства. Сравнението между 5% предходната е, година и е, сегашното намаляване до 2,6 показва, че фактически са намалели разходите на средства, които са били отпуснати на предприятия, които не отговарят на изискванията за допустимост. Някои институции имат проблеми с набирането на човешки ресурси и с бюджетите си. Процесите трябва да бъдат опростени. Много се натъжавам, когато неправомерно и нецелесообразно се изразходват средства, финансират се проекти, които не са допустими. Мисля, че можем да служим на европейските граждани по-добре, отколкото сега. И сега спонтанни изказвания двама записали се. Ще бъде щедра, ще дам думата и на двамата. Господин Полчак е първият. Аз си подикова за предложено справа. Благодаря. Искам да благодаря за доклада. Той ни дава много добър а, поглед. Информацията е много полезна за нашата по-нататъчна работа. В дебата многократно се чу думата грешки. Процент на грешките е и опростяване. Процента грешка е различен е, през различните години. Като, видя какви са изискванията за колгазиране е, към фермерите, е, те наистина са много големи. Трябва да ги опростим. Информацията за средствата по регионалния фонд също е много Фокуса обаче трябва да бъде върху резултатите. И а, следващият оратор. Благодаря ви. Оценяваме усилията на Сметната палата като аз трябва да кажа, че виждам реална промяна. Разбира се, винаги има какво да се подобри. Нищо не е съвършено, но аз също искам да се работи повече по превенцията. Много неща могат да се опростят. Не всички са кръци, Необходимо е да се дават правилните инструкции, най-вече да има опростяване. Също така да има изисквания за улесняването и хората да не бъдат лесно подвеждани да правят грешки. Сега думата има отново комисаря Ретингер. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати. Опростяване. Да, вярно е. Трябва да направим всичко възможно, за да може по възможно най-лесен начин да се кандидатства за проекти, да се изпълняват проекти и да се отчитат проектите защото а, в противен случай възникват разходи в европейската администрация, при гражданите, НПО, фирмите и така нататък. От друга страна обаче някои изисквания са свързани с това, че по този начин може да се предотврати корупцията, измамите, грешките. Още нещо. Можем да докажем, че през последните години съветът и, и парламента са били онези, които са услужнили нещата. Сега ще се опитаме през следващата МФР, така както поискаха повечето от вас, е, да поставим акцент върху опростяването. Занимавала съм с бюджет, на, а, с бюджет и контрол а, е, на различни равнища, регионално, национално, сега на европейско. И мога да ви уверя, че е, избягването на грешки, контрола на европейско равнище е поне, са поне толкова добри, колкото и на всички е, останали равнища на равнище, кмет, федерална провинция, национално равнище. Така че нямаме никаква причина да представяме нашата работа в по-лоша светлина, е, отколкото тя е. Човешко е да се допускат грешки. Важно обаче една и съща грешка да не се допуска два пъти. Важно е грешките да се откриват и да се коригират и е важно да се, да се учим от грешките и да консултираме другите, за да може грешката, която е допусната на едно място, да не се повтаря на друго. След това процента на грешките. Ние от комисията полагаме много усилия за, за да намалим този а, процес. Мнозина от тези, които се изказаха вече, не са а, в залата. А, това, това ми прави много лошо впечатление. В нито един друг парламент не се, позво... не се отправят критика към комисията и сметната палата, не се задават въпроси, след което хората ги няма. Може би пият кафе, бира или вино, или са си в офисите. Но всъщност е въпрос на колегиалност и въпрос на учтивост в един демократичен а, дебат да се изчака отговор на зададения въпрос. В залата не се обръщам толкова, колкото към колегата, който зададе, беше толкова полемичен. Казвам го по-скоро към колегата Лега, към колегата Пипер. Пълната прозрачност и показването на това къде са грешките, да, по тази тема може да продължим да работим. Ние изцяло се подчиняваме на изискванията към бюджета, които са прияти от вас. Нито повече, нито по-малко. А ако искаме повече, трябва да видим. при грешките не сме толкова прозрачни, колкото в случаите, където има измама и корупция. Там виновниците се посочват. Благодаря ви. Благодаря. Сега думата има председателя на Сметната палата, господин Лене. Госпожо председател, господин комисар, госпожи и господа депутати. Първо искам да благодаря на госпожа Холмар, новата председателка на Комисията по бюджетен контрол. Очакваме с нетърпение сътрудничеството, което ни предстои пред, през новия мандат. Вие засегнахте основния а, а, въпрос, който повториха и много а, ваши колеги. Колкото по-сложни са правилата, толкова повече са а, грешките. Това е в основата на всички проблеми продължение на 22 години аз съм бил от вашата страна и знам, че много често е виновен законодателя, защото законодателя много често е склонен да приема повече правила, защото няма доверие към администрацията. И затова законодателя се опитва да иска все повече и повече подробности. И в крайна сметка правилата стават толкова сложни, че хората допускат грешки. Така че понякога е по-добре да имаме повече доверие към администрацията, европейската, националната и да се е, приемат по-ясни, по-еднозначни правила. Мисля, че това е най-важното и, е, и трябва да успеем да постигнем подобрение там, за да може грешките да станат по-малко. Вие тук беше засегната темата за пилотните инициативи и за тестационните проверки. Това е много важно и точно това правим. Ние проверяваме и механизмите за вътрешна проверка на комисията и държавите членки, за да видим доколко те работят, доколко имат слабости за да можем след това да направим конкретни предложения на комисията и останалите аудитирани органи, за да за да можем да имаме там резултати, които непосредствено може да ползваме при нашите одити. Господин Шастел а, каза, че всяка година говорим за едни и същи проблеми. Това е напълно вярно. А, вече говорихме за комплексните бюрократични правила. по проблема за сент госпожа Гърпин и господин Шастел, за това, че трябва да се постави акцента не само за съответствието и спазването на правилата, но и върху резултатите. Сметната палата двойно повече се занимава с резултатите в сравнение с преди, възнамеряваме все повече да засилваме този аспект. Правим го, защото гражданите и вас повече ви интересува дали съответния мост, пристанището, терминала, построени е, с европейски средства, наистина се използват по економически ефективен начин. Този въпрос ви интересува много повече, отколкото въпроса дали пък не е допусната някаква техническа грешка при възлагане на обществената а, а, поръчка. Тоест, въпросът за това дали построената инфраструктура наистина се използва е много по-важен под чертата. Е, беше засегнат и въпроса за устойчивостта. Ще вземем това предвид при новата ни стратегия, която ще влезе в сила от 2021 година. Ще се ориентираме повече към целите за устойчивото развитие. Устойчивостта ще играе от тук все повече важна роля в дейността ни като аудиторите. Господин Госнолов, ви Кус, благодаря ви за чудесните думи. Е, уверявам ви, че сметната палата е, не се страхува от критика, защото по този начин само можем да подобряваме нашата работа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 използваме статистически метод. Договорът ни задължава а, да изготвим декларация за достоверност за изпълнението на целия бюджет. Никой не е в състояние да провери всички милиони транзакции, извършени от бюджета. Така че ние правим това, което обичайно съгласно международните стандарти, съгласно това, което е, правим това, което правят и всички останали национални държави и инстанции извършваме проверка на статистическа извадка, на случайна извадка и проверяваме тези транзакции. И възоснова на резултатите, които получаваме, грешките, които ам, установяваме, изчисляваме а, процента грешки. Една популация от около 1750 транзакции и при такава една проверка може с 95% вероятност, с плюс-минус 0,8% може да се каже какви са грешките. С тези вероятности работим. Естествено, че можем да бъдем по-точни. Бихме могли да се съсредоточим върху повече подробности, обаче ако го направиш, ще ни трябват несравнимо повече ресурси. За момент момента повече от половината ни ресурси отиват за такива проверки на транзакциите. Ако искаме да бъдем по-точни и по-подробни, за двойно по-голяма точност ще ни трябва 4 пъти повече ресурси. Сметната палата има около 1000 служители. Ако ни дадете 4000 служители, ще проверим двойно повече транзакции, ще бъдем двойно по-точни в рамките на ресурсите, с които разполагаме, е, а те са ограничени, правим това, което сме направили. направили. А, и за да използваме оптимално ресурсите, извършваме оценка на риска. Там, където риска е по-голям, там се концентрираме повече. Там, където рисковете в продължение на десетилетия са били ниски, примерно при администрацията, там грешките са много по-малки, съответно и проверките са по-малки. Така че ние се опитваме по най-економичен начин да използваме нашите ресурси и да ви представим възможно най-оптималния резултат. И това отговаря и на въпроса на госпожа Гарсия за, за статистическия метод. Господин а, Боя говори за количеството и качеството. А, Изготвили сме в рамките на тази МФР голям брой становища, може да се запознаете с тях. Господин Новаков засегна темата за резултатите. Нямам какво повече да добавя. Казах, че сме измести нашия а, а, фокус. Беше цитирана публикация на ОИСР. Наистина, ние смятаме, че днес в Европейския съюз се спазват много високи стандарти при изпълнението на бюджета. Нашия стандарт е много висок. Насякъде има области, в които може да има подобрение, няма, няма съмнение, но всички тези неща ще ги намерите е, в доклада. Но ако се сравняваме с другите, примерно с Съединените щати, ще видим, че ние стоим доста добре. Също така трябва да знаем откъде сме тръгнали. Когато през 90-та година трябваше да подаде оставка комисията Сантер, Сметната палата също изготвяше годишни доклади и становищата бяха отрицателни. Тогава през 90-те години не публикувахме данните за отделните е, бюджетни сектори. Там грешките бяха двуцифрен е, процент. Тогава нямаше работещи, работещи системи за вътрешен орган. Ако сравним онова положение, състоянието днес, ще видим колко голям напредък сме постигнали благодарение и на вас, защото Европейския парламент след 90 е, година измени промени финансовите е, регламенти, упражни натиск и се погрижи е, за това нещата да се променят и да станат по-добри. Смятам, че е постигнат значителен напредък. И един коментар към господин е, Пипер. Разбира се, теоретично можем да дадем информация държава по държава, но ще ни трябват още ресурси При някои държави проверяваме само 16 транзакции. Това за статистиката е незначително. Това е като при обществен... допитването до общественото мнение за това кой за коя партия би гласувал. А ако питате само 16 души, може да изхвърлите резултата в кошчето. Ако запитате 1000, ще имате представителна извадка. Желание на парламента беше обаче на всеки 7 години да публикуваме всички а, данни или да кажем кои данни нямат отношение към статистиката. Това го правим от 2014 година на, а, НАСА. Това е положението и то няма да се промени. Ще е, кажа също, което казах и на Екофин миналата година, защото съвета непрекъснато иска повече тук, повече там, по-детална информация за този или онзи сектор. С тези ресурси, с които разполагаме, не можем да го направим. Колкото и да го искате от нас, не можем да го направим, освен ако не ни отпуснете други ресурси. И тук пак застава въпроса, това економически оправдано ли е? Това е решение, което трябва да бъде взето от законодателя. Така че отговора на този въпрос трябва да го дадете вие, а не ние. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Закривам дебата по тази тема. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad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 Ако искате да се изкажете с последните изказвания, може да използвате и старата и новата система за записване. За спонтанни изказвания може да се запишете още сега, без да изчаквате край на разискването. Давам думата на автора на въпроса, господин Лопес Агилар. Имате думата. Благодаря, господин председатели. За мен е удоволствие че мога да представя проекторезолюцията по този важен въпрос за издирване и спасяване в Средиземноморието. Издирване и спасяване на човешки живот, като се има предвид ужасяващата статистика на смъртните случаи. Неща, които сме обсъждали многократно на пленарните заседания на парламента в Страсбург съгласно документите. в комисията Либе. Сега аз ще се изразя по-късно и на испански. Като се имат предвид резолюциите на Европейския парламент, които са доста, винаги когато има трагедия в Средиземно море, души са загисани, загинали само тази година. Така че това се случва редовно. Ние като ритуал изразяваме съжаление за подобни трагедии, призоваваме за промяна, за реални действия от страна на комисията и съвета. Тази кратка резолюция прави опит да обхване всички елементи свързани с идеите на различните политически групи, които искат да отправят посланието, че ние се вълнуваме от това да се сложи край на загубата на човешки живот. Това се случва, защото тези хора нямат легални канали, за да стигнат до Европа. И те са подложени на ужасяващи нарушения на човешките права от другата страна на Средиземно море, а именно в Либия. Тоест, ние говорим не само за засилване на легалните пътища за създаване на хуманитарни коридори и да кажем нещата ясно, че Либия не е безопасна държава, не е тихо пристанище. Трябва да използваме Frontex заедно с държавите членки, и с либийската брегова охрана полагат усилия, но ние знаем, че хората бягат от Либия. И хората се винят за това, че се опитват да напуснат територията на Либия нелегално, след като не им се предлагат легални възможности. Има нарушаване на най- основните права и ние не трябва да отвръщаме поглед от тази ситуация. Затова продължават разговорите за това да се сложи край на криминализирането на неправителствените организации, които се опитват да спасяват човешки живот. Разбира се, ние уважаваме усилията на Италия и Испания, които са инвестирали огромни публични ресурси, както и останалите южни държави от Европейския съюз, като Малта, Гърция. Те изразходват собствени средства за спасяване на човешки живот в Средиземно море, но те го правят в европейската рамка. Трябва да е на европейско ниво, последователно, с в съответствие с европейското законодателство, с международното хуманитарно законодателство, тъй като хуманитарните принципи са част от това право. Вече от 10 години след приемането на Хартата за основните права, където е заложено правото на търсене на обежище, непрекъснато се призовава за европейско пространство за свобода, правосъдие и сигурност. Това трябва да е в съзвучие с принципите на споделената отговорност. Така е посочено в член 18 от договора за функционирането на Европейския съюз. Тоест имаме инструментите. Ние призоваваме комисията заедно с съвета да направят повече да се започне с деблокирането на пакета за обежащето, директивата за улесняването да се задвижи, да се създадат възможности за дебаркиране на онези кораби, които превозват спасени хора. Все още има законодателство, което е от 17 век и продължава да е в сила, но трябва европейска рамка за реагиране. И в заключение искам да посоча, че е необходимо Европейския парламент в гласуването утре, четвъртък, трябва да покаже желанието да отправи собствено послание към съвета и комисията, както го е правило предишни резолюции. Особено в резолюцията, където се говори за цялостен подход по отношение на миграцията и обежището. Тогава докладчици бяха госпожа Мецола от ЕНП, госпожа Кенге от групата на социалистите. В тази важна резолюция се отправя хуманитарно послание, поема се ангажимент за промяна – и това все още се очаква. Ние искаме да се сложи край на криминализирането на НПО, както е предвидено в проекто директивата за фасилитацията. Благодаря ви. Dziękuję bardzo. W imieniu Rady zabierze głos pani minister Titi e, Tiporainen. Bardzo proszę pani minister. госпожа Добирайнен за съвета. Госпожо председател, почитаеми депутати, искам да кажа, че положението с миграцията в Средиземноморието продължава да буди тревога. Но нека отбележа, че в сравнение с минали години, сега то е значително по-добро. Според Frontex през 2018 година е, Средиземноморието е било пресечено от 130 000 нелегални е, мигранти по трите основни маршрута, а тази година е, са само 105 000, което е с 20% по-малко. Но разбира се, всяка смърт е прекалена. През 2019 година броят на смъртните случаи в сравнение с 2018 е намаляла с 44%, което означава по-малко тръгвания от африканския бряг и разбира се по-активна дейност на граничните охрани на, в Африка и в Европа. 688 души до сега са изгубили живота си. Разбира се, това е трагедия, макар че има напредък в сравнение с предишни години. Агенцията за бежанците на ООН смята, че през 2018 година е, либийската гранична охрана е спасила по море или е, е прехванала около 15 000 е, бежанци. Въпреки влушаващото се положение със сигурността, през 2019 година тази охрана продължава да работи и е спасила около 7100 души. Важна е ролята на Европейския съюз за намаляване на смъртните случаи. В Либия нашата помощ е огромно значение поради липсата на ресурси на либийската държава. Тя не може да се грижи за е, мигрантите. 91,3 милиона евро са отделени за подпомагане на либийската гранична охрана. Операция София предвиди обучение за 355 гранични служители. А ЕАСО предложи обучение за достъпа до процедура за получаване на убежище. Въпреки, че съвместните операции в Средиземноморието са спасили повече от 478 хиляди живота и значително са подобрени условията в страните, от които те тръгват, няма съмнение, че положението в момента не може да бъде удовлетворително. Няма отговорност, подялба на отговорността, съгласно международното морско право, а и се нуждаем от по-голяма предвидимост на някои спасителни операции по море. Нуждаем се от разширено сътрудничество, по-сериозна координация на спасителните операции с нашите африкански партньори. Това не е дълг само на Европейския съюз. Международното морско право се прилага към всички държави, а крайбрежните държави имат особени задължения. За да позволим на своите партньори да изпълняват тези си задължения, ние предлагаме допълнителна помощ за държавите в Северна Африка, като Марокко, Тунис, Египет и Алжир. Помощта се отнася до управление на миграцията, включва спасителните операции и задълженията, проистичащи от международното право. Неодавна е, наблюдаваме вече промяна в европейското право, е, свързано с обежището и е, бежанците. Сега позволяваме на неправителствените организации да спасяват мигранти. Италия предвижда промяна в законодателството си по отношение на бежанците, които пристигат без да им е разрешено това предварително. По отношение на е, операциите Адхок, това лято започнаха да работят за общо решение четири държави членки. На 23 септември обща декларация с механизъм, който да замени сегашния подход с по-координиран такъв, бе съгласувана от Франция, Германия, Италия и Малта – от тогава няколко държави членки са се съгласили да участват в тази инициатива, към други е отправена покана за такова участие. Сега ще видим как ще проработи на практика този подход. Надяваме се да даде добри резултати. И смятам, че това ще е най-добрата реклама за него, така че да се присъединят и други. От Италия и Малта започнаха да работят по обща практика за презаселването с помощта на агенции на Европейския съюз. Сега вече се разработват стандартни процедури, но дори ако такъв механизъм започне да функционира успешно, той не може да бъде наша крайна цел. Длъжни сме да намерим дългосрочно решение на тези ситуации, както и за цялата общоевропейска система за убежище. В новата стратегическа програма по призив на Европейския съвет се нуждаем от преосмислене на споделянето на отговорността и на солидарността. Тази система трябва да се прилага в моменти на криза. Трябва да се гарантира защита на нуждаещите се, да не се допускат вторични движения и да има по-голяма ефективност при връщането на тези, които нямат право да останат в Европа. По време на нашето председателство ние се опитваме да насърчим стратегически перспективни дискусии за най-важните предизвикателства. Заедно с държавите членки се опитваме да анализираме възловите въпроси в тази сфера от по-широк ъгъл. Опитваме се да изградим повторно доверието между държавите членки, духа на сътрудничество и същевременно да дадем материал за попълване на програмата на следващата комисия. Разбира се, е, законодателните предложения в бъдеще ще зависят от това как новата комисия ще се отнесе към съществуващите текстове. Що се отнася до инкриминирането на дейността на организациите, които предлагат хуманитарна помощ, ролята на неправителствените организации, спасителните операции не може да бъде е, игнорирана, както каза председателят на комисията Либе и както припомни Европейският си парламент в резолюцията си от юли 2000 2018 година, трябва да признаем техния принос. Плана за действие на Европейския съюз за борба с каналджейството и трафика на хора Припомня, че трябва да има наказателно-правни санкции за каналджиите и трафикантите, без да се наказват неправителствените организации, които оказват добросъвестно помощ. Надявам се, че ще има такива насоки за държавите членки чрез които да не се допуска инкриминиране на дейността на неправителствените организации. Тези насоки трябва да бъдат изготвени от комисията. Разбира се, от ключово значение и по-нататък да се координираме успешно. Благодаря, благодаря госпожо представител на съвета. Сега давам думата на господин комисаря Хан от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, преди 4 години започнахме да прилагаме всеобхватна миграционна политика. И от тогава има значително развитие в положителна посока, което може да коментираме заедно. Ситуацията по всички пътища се е върна до нивата а, от преди 1915 година. Положението остава а, все още нестабилно и трябва да сме готови за предизвикателства за бъдещето. Множество животи бяха загубени в Средиземноморието и всеки живот е индивидуална трагедия който ни припомня, че трябва да се стремим към повече. Радвам се, че имам възможност да обсъждам днес с вас спасителните операции, издирвателните операции в Средиземноморието. Това е приоритет на комисията. От 2015 година насам операциите на Европейския съюз бяха спасени 730 хиляди живота в Средиземно море. Тези морски спасителни операции, Темис, Посейдон и операцията за Испания продължават да функционират напълно. А по отношение на операцията София, държавите членки се договориха да я продължат само при условия, които не гарантират нейната стабилност и да я замразят. Нашата всеобхватна стратегия да предотвратим незаконната миграция включват мерки за подпомагане на мигранти в трети страни, преди те да поемат по-трудното си и опасно пътуване. И когато говорим за спасяване и издирване, не бива да забравяме националните правомощия възоснова на международното морско право на държавите членки. Европейският съюз не може да координира всички операции и затова нямаме право да посочваме пристанища, на които да бъдат стоварени мигрантите. Националните органи трябва да спазват националното и международното законодателство. Това ме води към вашия въпрос за криминализирането на спасителните операции. Ще повторя пак. Хора в затруднено положение по море и онези, които им оказват помощ, не бива да бъдат инкриминирани. А онези, които участват в операции по издирване и спасяване, трябва да спазват международното законодателство. А, всяко незаконно влизане и транзитно преминаване трябва да бъдат разделени от помощта за хора в бедстващо положение. И а, това а, трябва да бъде също така залегнало в националното право. През 2017 година беше проведена оценка. А, установи се, че в държавите членки има различия в прилагането на хуманитарната клауза от международното законодателство. А, и по този начин а, се оформи нуждата от диалог с неправителствените организации, за да се отстранят трудностите, свързани с криминализирането. Комисията започна диалог с гражданското общество във връзка с диалога по прилагането на съществуващото законодателство. Службите на комисията се проведоха редица от диалози и това ще бъде част от разсъжденията на следващата комисия. Комисията неуморно работи за намиране на начин за предотвратяване на загубата на човешки живот и решаването на миграционните въпроси. Освен това, комисията активно участва в процеса на презаселване и е определила 15 пристанища, където хората да влизат в Европейския съюз, откъдето да се преместват в други държави. 750 души през последните два месеца трябва да бъдат преместени в държави членки потвърдили Белгия, Франция, Литва, Люксембург и останалите държави, които изброих, участват в този процес. В всеки случай комисията координира на най-високо ниво действията с е, държавите членки, е, така че да бъде осигурено преместването на лицата, търсещи закрила. Винаги е трудно да се намери пристанище, на което да костират е, хората, така че в момента са в сила времени договорености за това. През септември в Малта беше договорен временен механизъм за солидарност между Германия, Франция, Италия и Малта. По време на последния съвет правосъди и вътрешни работи този механизъм беше представен на останалите държави членки и продължава да се обсъжда на техническо ниво онези държави членки, които участват в механизма за презаселване, са едната част от работата ни, от друга страна продължават спасителните операции по море. И това е добър знак. Продължаваме да работим в тази посока. Всички тези договорености могат да бъдат само междинна стъпка до приемането на окончателна процедура по миграция и обежище. Работим върху директивата за връщането и цялото законодателство, свързано с защитата на вътрешните ни граници. Поддържаме партньорства с ключови държави по пътя за мигрантите и ще работим за неговото по-нататъчно утвърждаване. Много благодаря. Преди да започнем дебата и преди да дам думата на ораторите от името на политическите групи, ще ви помоля да спазвате времето за изказване. На Първият оратор ще бъде госпожа Дюпон от името на НП. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, спасяването на бедстващи хора е наше хуманитарно задължение. Няма съмнение в това. И за това а, ние участвахме в работата по резолюцията. Не искаме обаче да създаваме модел, който да стимулира трафикантите на хора и каналджиите а, и стимулира нейния модел, вместо да се бори с него. Трябва едно да е ясно не по море, а на сушата се създават предпоставки за беженци. И за това имаме нужда от една страна от процедури за спасяване по море. От друга страна трябва да водим диалог с държавите на происход, за да могат хората да остават в родните си места. От друга страна да се противодейства на, на трафика. Трябват ни хуманитарни коридори в сигурни трети държави за хора, които бягат от война и насилие. Всички тези държави заслужават нашата подкрепа. За съжаление, това не се споменава в резолюцията така, както ни се иска. За да постигнем висшата си цел, да предотвратим факта хората да тръгват на това опасно пътуване, така ще постигнем нашата цел. Благодаря от името на социалистите и демократите. Давам думата на Клод Мораес за две минути. You, Благодаря, госпожо председател. Ситуацията в Средиземно море, където загиват хора, е предизвикателство. Изисква действия ежедневно от наша страна. Знае, че задачата е сложна, за да се обединят колегите около тази резолюция. Ние обръщаме внимание на това, което комисията и държавите членки трябва да обърнат особено внимание. Дали да направим нещо или не. И това трябва да стане в началото на дейността на новата комисия, както каза комисаря. Не можем да избягваме тези неща. Ние трябва да демонстрираме хуманитарни усилия, а също да имаме предвид и ценностите, които трябва да отстояваме в Средиземноморието. Не бива да има криминализиране на онези, които улесняват тези хора. През декември новата комисия ще влезе встъпи в длъжност, но пакетът за обежището все още е замразен повече информация, прозрачност на дейността на Фронтекс в морето трябва да бъде предоставена на държавите от трети страни, като Либия, Марокко, също да се спазва принципа за невръщане, принципа за безопасно убежище също. Ние имаме задължение да спасяваме човешки живот – трябва да се използват всички плавателни съдове, които са на разположение. Трябва да подкрепим НПО в техните усилия. Трябва да видим какво може да направи тази комисия и новата комисия и държавите членки, тъй като държавите членки само хвърлят вината един на друг. Те заобикалят отговорността. Но все пак ние, в крайна сметка, трябва да вземем трудни решения. И това трябва да са верните морални решения в Средиземноморието. Те трябва да са устойчиви, проактивни решения. Моята група изисква максимална подкрепа, за да бъдат отстоявани европейските ценности в Средиземноморието. Благодаря ви много. От името на Обнови Европа давам думата на госпожа Интвелт. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, господин комисар, в началото искам да кажа, че всеки живот има значение. Всеки живот има значение. Когато говорим за броя на хората, които се давят среди Средиземноморието, говорим за личности, хора, които един ден са дошли на този свят, родителите им са имали надежди за тях. Те сега са мъртви на дъното на Средиземно море. Хора като вас и мен. Това не бива да забравяме. Второто, което искам да припомня на всички ни, е, че тази резолюция е за спасителни и издирвателни операции. Не става дума за приемане на пакета за убежище. Ние Искаме това да стане факт в съвета, обаче ние сме си свършили работата. Не говорим сега за пакета за убежището. Хората се давят, трябва да гарантираме наличието на достатъчен капацитет за тяхното спасяване в Средиземноморието. И когато държавите членки не си вършат работата, и оставят тази огромна празнота, неправителствените организации встъпват вместо тях. Не бива да ги наказваме за това, че какво правят? Спасяват живот. Не говорим дали хората са редовни или нередовни мигранти. Първо ги спасяваме, след това можем да се караме за техния статут. Нуждаем се от постоянно, устойчиво решение. Аз не съм привърженик на решения, лишени от правно основание в договорите. Обаче това може да бъде първа стъпка в посока към постоянно решение. От 28-те, само 4 до сега са се ангажирали с Малтийската инициатива. Обежището, пакета за обежището беше блокиран и това се използва като претекст и да не се спасяват хора. Срамота. Искам да препоръчвам работата на госпожа Дюпон и също да кажа, че има хора от ЕНП, които често говорят за християнски ценности, но всъщност изобщо не отразиха християнските си ценности в някои от измененията. Когато говорим за лагерите в Либия, един германски посланник писа на госпожа Меркел, използвайки думата това са концентрационни лагери, те трябва да бъдат закрити – нуждаем се от подкрепа, между другото, и от НП. Групи Благодаря. Благодаря ви. От името на Зелените, господин Маркарт. Минута и половина. Благодаря. Обаче Швайцер каза хуманността е да не се жертва човек за някаква цел. За съжаление, аз мисля, че точно това ще направим, ако не успеем най-накрая да предотвратим масовото измиране в, Европ... в Средиземно море. Новата комисия трябва да покаже, че трябва да направим повече, когато твърдим, че никой не трябва да загива по море. Разбира се, че трябва да е така. И никой не бива да трябва да тръгва по море с а, несигурни лодки. За съжаление, действителността е такава, че всяка година хиляди хора губят живота си. А, хора, които са били други личности в предишния си живот. В момента Европейския съюз не изпраща нито един кораб а, официално а, на спасителна мисия в а, Средиземно море висшите съдебни инстанции забраниха а, да се връщат хора а, и даде права на либийската брегова охрана да се а, разправя с а, хората. Очакваме от самолети на Frontex да информират всички кораби, че има бедстващи хора, за да